So, colleagues. И така, колеги, радвам се да а, дам думата на министъра Боничи и министър Кардона, е министър на економиката, малките и средни предприятия и инвестициите. Министър Боничи, имате думата пръв. Той ще ни представи приоритетите на Малтийското председателство. Министър Боничи, имате думата. Благодаря. За нас е, Европа е примерна за надежда, благоденствие, развитие и мир. Европейските постижения са плод на европейският проект макар и в момента да има много съмнения относно бъдещето на Европейския съюз. 60 годишнината на Европейският съюз се отбелязва по време на Малтийското председателство. Време, в което трябва да направим равносметка на последните 60 години и да поемем ангажимента да опазиме постигнатото до сега и да мултиплицираме а, а, нашите предобивки. Това е отлично, а, отлична възможност за а, равносметка и за това да направим всички усилия да комуникираме по-добре с нашите съграждани, да бъдем по-близки до тях, да направим всичко възможно, защото те да постигнат своите е, цели. През последните години бяхме свидетели на много политически събития, които доказаха, че повече от всякога е необходимо да направиме реформи. Хората имат все повече и повече очаквания, а, а последните събития, на които бяхме свидетели, раз, раз, разтърсих основите на Европейският съюз. Е, Малта ще поеме своята отговорност и заедно с държавите членки и Европейският парламент ще е, даде своя принос за укрепване на Европейския съюз е, през следващите 6 месеца. Нашата амбиция е да изпълним нашите ангажименти, нашата програма. Но знаеме също така през какви са ограниченията, как, какви е, са проблемите, с които се е, сблъскваме и докъде можем да стигнем. Ще работиме с Европейския парламент открито, честно и Самият факт, че министър-председателя, заместник министър-председателя, министъра на финансите, ръководителят на опозицията в нашата страна, всички те са били европейски депутати и те отлично познават вашата институция. Вие от друга страна сте преките рупори на, на гражданите и е, техните избранници. Така че от тук нататък основният принцип, който ще ръководи нашата работа, ще бъде един нов е, устремена. е, един нов подход, защото хората, гражданите да участват по-активно в изграждането на политиките в Европейския съюз. Нашите приоритети са иммиграцията, единния пазар, социалното включване, цифровата економика и близостта с гражданите. Гражданите имат много тревоги, които трябва да бъдат чути и на които трябва да се намери отговор. Нашият министр-председател ще изложи нашата програма следващата седмица в Страсбург. За това аз няма да се спра на на цялостната работа и на нашата... Uh, благодаря, благодаря. За мен е определено привилегия, за мен и за моя приятел министър Кардона да бъдем тук в Европейския парламент. За нас Европейският парламент е тази институция, която е най-тясно свързана с хората. Това е институция, която според мен е институцията, пред която аз се чувствам отговорен. Областта на правосъдието е, е област, която, в която ние работим съвсем отблизо и аз и колегата ми сме юристи. Е, тук е, става дума за основните ценности, които ние като европейци застъпваме. Демокрация, равенство, правосъ... върховенство на закона, свобода, всички ценности, които са общи за страните членки. Малта поема председателството на Европейския съюз за първи път и ние искаме да поемем предизвикателството и да придвижим съответните досиета, които поемаме. Ние се опитваме да бъдем мост между различни култури, дори нашият език е смесица от езика на различни култури. И за това и сме отворени към сътрудничество. Искаме да се възползваме от тези 6 месеца, да осигурим сътрудничество между институциите в Европейския съюз. Много ясни са ни е, очертани приоритетите, няма нищо скрито. Целта ни е да постигнем максимален напредък по законодателните предложения, които в момента се договарят. Примерно за цифрово съдържание, за продажба онлайн на стоки, за контракти са изключително важни за хората и за бизнеса. Затова и искаме да доведем до успешен край преговорите по тях. Тези преговори в съвета се съсредоточават по различни теми. Първо ще бъде отдаден приоритет на цифровото съдър... съдържание. В съвета на среща на върха се поставиха три основни теми във връзка с тази материя критерии за обективност и други. От това стана ясно, че има още много работа да се извършва на техническо ниво, но ние си поставихме амбиционната цел да успеем до края на нашето председателство да изчистим техническата част. Също така ще се опитаме да работим достатъчно енергично и по предложението за продажба на стоки по интернет за да е, решим също така и дали е, този текст да се отнася и до директни продажби лице в лице офлайн. Позициите е, ни с парламента като че ли са много сходни, следим много отблизо становищата на вашата комисия и на ИМКО. Приемането на този текст може да доведе и до приемане на цялото законодателство на първо четене. Предложението за платежоспособност на бизнеса, което бе прието наскоро, също ще даде възможност да, за спасяване на бизнеси, които имат проблем и честните предприемачи да имат и втори шанс. Ще работим и по стратегията за единен пазар. Споделяме целта на комисията да се намалят пречките за трансграничните инвестиции, за да се стимулират инвестициите за създаване на работни места. Нашето председателство счита, че напредъка по правилата за неплатежоспособност, преструктуриране и втори шанс трябва да бъдат обмислени внимателно в съвета, като целта ни е да помагаме за ефективно провеждане на дискусиите на техническо ниво. Девет работни групи се предвижда да има по време на нашето председателство. Интересуваме се изключително много и от схващанията на парламента по това предложение и очакваме вашето сътрудничество. Ще продължим и с дискусиите за преговора за преразглеждане на регламента Бруксел 2. Аз лично много държа да се работи по тази тема, защото този законодателен текст ще подобри живота директно на нашите граждани. Той има директно отношение към техния живот. Надяваме се да продължим с добрата работа, започната от словашкото председателство. Да придвижим и досието по семейни въпроси също да излезем с заключения за срещата на върха през юни. Семейните въпроси и въпросите от интерес на децата са много са предмети на завишен интерес от парламента. Затова и очакваме вашата подкрепа в нашата работа по това досие. Борба срещу насилие на полов признак е един от нашите приоритети. Европейския съюз, комисията предвижда да се присъедини към конвенцията от Истанбул. Тук продължаваме с работата, извършена от предходните председателства. Възнамеряваме да организираме конференция на национално ниво за речта на омразата. Това сега е много важна тема, включително и на европейско ниво – Надявам се и, тук на вашата подкрепа. Много са важни темите, които искаме да засегнем и считаме, че това ще е от полза и за гражданите, и за бизнеса, и за обществото. И ако мога да завърша, нека да се възползвам от възможността да повторя отново нашата решимост – да бъдем едни лоялни, и честни посредници, да провеждаме, да работим за приоритетите на Европейския съюз и да работим в тясно сътрудничество с вас. Благодаря, благодаря за вашия толкова сериозен ангажимент. Сега вече можем да дадем думата на колегите за въпроси. Госпожа Халтала. Благодаря. Благодаря за присъствието ви тук, господин министър. Наистина е много мило от страна на Малтийското председателство. Силно съм впечатлена от промените в националното законодателство за развода и други. Определено цялата страна като че ли се променя и това е много добро и за Европейския съюз. Забелязах, че говорите за законодателни предложения, за онлайн продажби на материални стоки. да, миналата година се разгледа така нареченият, така нареченият текст на Рефит. И се случи нещо странно, а именно разширяване на обхвата на директивата и към не онлайн продажбите. Не знам нищо на този етап, което да засяга толкова много правата на всеки един от нас, без значение дали сме просто потребители или сме предприятия. Въпросът ми е, вярвате ли, че сега ще продължим в тази насока с това разширяване или а, защото ми се струва, че комисията като че ли не хареса идеята да проведе оценка на въздействието и сега парламента ще трябва да го направи. Също бихте ли описали накратко какво е настроението в съвета? Защото има доста парализирана ситуация, така да се каже. Съвсем накратко, това е едно много трудно занятие. Толкова много права са засегнати. Когато искаме да създадем хармонизирана среда, може да се стигне до ситуация, в която, поне според мен, трябва просто да избегнем да намаляваме потребителските права в някои държави. Благодаря, госпожа Хаутела. Господин Севка. Е, Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин министър, за уводните ви слова. Наистина, говорихте с голяма точност големите приоритети на Малтийското председателство за бъдещите 6 месеца. И именно това ни радва, а именно не да се правят подробни програми с безкрайни списъци с цели, а тук виждаме програма с няколко точки. А именно по този начин ние сме сигурни, че ще се концентрират усилията там, където трябва, такъв е случая и с парламента, и с съвета. Именно за това ви благодаря. Аз съм докладчик по а, Брюксел 2А. Това е тема, която ме интересува, както разбира се и много други теми. Те са важни за нашата комисия. Но а, да останем в рамките на Брюксел 2А. Както и вие сам го казахте, имате темата при сърце проблематиката, свързана с а, семейното право. Нещо, което е все още основно компетенция на държавите членки. Има само няколко малки и дребни елемента, където имаме европейски компетенции, но те са много ограничени. Парламентът играе ролята на съветник в тази област. Има само консултации, които се водят с Европейския парламент, но все пак това е важно. Смятам, че нашето задължение не е право. Това е задължение. А именно да променим текста който съществува на общностно ниво, за да улесним нещата за е, европейските граждани по всички въпроси, свързани с семейството и а, също да се вземе предвид мобилността на европейските граждани да могат по-лесно да сменят мястото, където живеят, където пребивават. Няма тук да ви моля и да ви оказвам натиск да бързате. Това е важен въпрос. Не трябва да се бърза, трябва да се разгледа много внимателно. И както и каза и колегата Хаутала, и аз искам да имам повече информация относно случващото се в съвета. Какъв е подхода на съвета по тези важни въпроси? И тук говоря пак и за Брюксел 2А. Има ли вече предвиден график има ли някакъв крайен срок? Доколкото знам, последния, който чух е доста далечен. Има ли някаква промяна? Има ли нещо конкретно, за да продължим работата, която беше започната под словашко председателство? Благодаря. Thank you. Благодаря на господин Севка и господин Дюран. Благодаря госпожо председател. Благодаря, господин министър, за вашите обяснения и за презентацията ви. Не останах безразличен към факта, за това, че вие се ангажирате с позицията на парламента като цяло и тази комисия в частност по теми, които са ни при сърце. Има една тема, която наистина ни е при сърцето в тази комисия, тема, която вече беше обект на гласуване, както и в пленарна зала, а именно данъчната прозрачност и докладването държава по държава. За тази комисия, както и за целия парламент, това е огромен напредък. Е, вие го знаете, господин министър, ние в рамките на съвета имаме огромни юридически разминавания в оценката. Тук говорим за правното основание. Правното основание, оставам на страни същността на правното основание, но знаете, че и комисията, и парламента считат, че сме тук в едно нормално упражняване на парламентарна дейност, както и дейност на комисията. Докато съвета като че ли счита, струва ми се, че това беше позицията, която беше приета и от Малта, че има нужда от единодушие по този въпрос. Искам да знам дали това е позицията, която ще защитава Малтийското председателство и дали този проект на директива ще бъде блокиран по време на вашето председателство или напротив ще приемете да работите в един дух на сътрудничество. Благодаря. Благодаря, господин Дюран, казва председателката. И така, господин министър, е, ще ви дам думата да отговорите на тези въпроси. Да, искам да направя няколко размисли преди да дам думата на колегата. Благодаря. Благодаря на госпожа Халтала за казаното от вас за общия пакет за онлайн продажбите. Разбира се, въпроса за разширяването на обхвата е много, много дебатиран момент на ниво съвет. Питате ме дали а, вярвам, че ще се реши въпроса. Не, не съм. Не знам как точно ще се реши този въпрос, но все пак това е в нашия дневен ред. И нашите експерти работят по темата и ще видим какво ще стане. Относно казаното от господин Ефлес, за Брюксел 2. Съгласен съм с казаното от него. В момента набелязваме нашите ограничения по темата. Аз лично смятам, че трябва да се направи повече по правата на хомосексуалистите, при различните договори. Тези договори също трябва да бъдат включени правата, да се защитят правата на всички от общността ЛГБТ. А, сега не съм тук да говоря за това, което аз вярвам. Питате ме по-скоро за съвета. Съвета прави рамка в момента и а, ще продължим с този проект. Но просто ви гарантирам, че ние ще продължим да работим активно по Брюксел 2. Това е важна тема за нас, а, защото там са засегнати права, когато има решение относно вашия статут. А, просто разбира се, че хората може да се изкушени да отидат в друга европейска държава а, и да искат ново съдебно решение, за да бъдат признати. И относно казаното от господин Дюран, ще дам думата на господин Кардона, който ще говори по темата неговата презентация. Благодаря. Добре, ако правилно разбирам, господин Кардона, вие ще отговорите на господин Дюран. Нелека е задача. А, всъщност въпросът беше лесен. Благодаря на Паскал. А, преди да се спра на въпроса на Паскал, все пак искам да спомена няколко други елемента, други теми, които са в съдържанието тук, в работата на вашата комисия. Нека първо да кажа, че това е първата комисия на Европейският съюз, пред която аз говоря като председател на съвета. И това само още повече подчертава нуждата от повече синергия между държавите членки, председателството, Европейския парламент – и а, това сътрудничество е жизненно необходимо. Не просто присъствам тук, както и колегата. Просто отбелязваме си всичко, което се казва тук и приемаме предложение за бъдеща работа. Опитваме се да постигнем компромис, когато има разлики в становището. Ето това, ето така смятаме да работим и за напред следващите 6 месеца като председатели. Сега нека да вляза в повече детайли по конкретните теми и накрая ще завърша с отговор на въпроса на Паскал. Нашето председателство иска да сложи акцента върху а, цифровият дневен ред на Европейския съюз. Темата се отразява в няколко законодателни а, предложения. Едното е преносимостта. Регламента за преносимост. Очакваме с нетърпение да вземем този дебат от там, където той застина при първия трилог и да постигнем един функционален компромис, за да постигнем споразумение на първо четене по време на нашето председателство. В този времеви обхват който се включват също и е, договора от Маракеш, както и авторските права. Вярваме в значимостта на договора от Маракеш и а, е, уникалната спо... възможност, а, е, който той предлага за хора с увреждания. Надяваме се да успеем да го ратифицираме веднага след като съда представи становище за компетенциите. Знаете, миналия септември комисията представи две предложения, свързани с прилагането на договора. И е нашето, нашата амбиция е да постигнем споразумение, което да позволява адаптирането на европейските договори към неговите изисквания. Имайки предвид силната политическа воля и на двамата са законодатели, да влезе в сила тази разпоредба възможно най-бързо, смятам, че ще можем да го направим преди края на Малтийското председателство. Също чакаме с нетърпение бъдещите дискусии в тази комисия и доклада, изготвен от господин Макс Андерсън, депутат от вашия парламент, който ще бъде представен следващия месец. И накрая председателството ще продължи да работи с много задълбочен анализ, да направи задълбочен анализ на предложенията на комисията за модернизирането на правната рамка за авторските права в Европа в рамките на а, новата цифрова среда. Основната цел е да се постигне баланс между свободния поток от информация, а, разпръскването на, на културното наследство, също така запасването му и едновременно с това дискусиите в съвета ще се постараят да постигнат максимален напредък и е, също, нека да ви кажа, че има проведена на дискусия по темата тази сутрин. Знам, че имаш такова и тук при вас. А тази сутрин ще помислим също и за авторските права в цифровия пазар, а, където а, господина Кия беше а, избран за а, докладчик а, по темата. Докладването държава по държава. И ще приключа с това. По- по-добро законотворчество също. Можете да говорите и да приключите с каквото си искате, казва председателката, но не забравяйте да говорите на господин Дюран. Да, да, опитвам се тук малко да забавя. А, да. Относно по-доброто законотворчество, това е хоризонтален въпрос. Ще продължим да работим с прилагането на междуинституционалното споразумение, което беше подписано на 13 април от съвета, комисията и парламента. Това споразумение, както знаете, има за цел да подобри начина по който Европейския съюз създава закони, така че да отговарят те на нуждата и на бизнеса, и на обществото. Заедно ще работим, за да развием и приложим на практика мерки за едно да се създаде едно законодателство, което да не е толкова тежко от административна гледна точка и да бъде ориентирано към практиката ще има пак един такъв доклад по собствена инициатива за тълкуването на междуинституционалното споразумение. И също ще разгледаме и програмата Рефит, годишното наблюдение, как тази програма осигурява добра среда за индустрията и за малките и средни предприятия, без да накърнява обществените интереси. И също ще разгледаме съгласуваността на прилагането на европейските закони възоснова на комуникето, което беше, беше публикувано и ще се опитаме да се съсредоточим повече върху по-качествени оценка на въздействията въз основа на участието на заинтересованите страни и гражданите. Така че идеята е наистина да има по-добро обслужване на нашите граждани. И накрая, идентифицирането на регулаторните бариери пред иновациите а иновациите са ключ за конкурентноспособност способност и също инструмент за справяне с екологичните и социални предизвикателства. А, имаме нужда от среда, която да е по-отворена за такива иновации – и ще се постараем, така както и миналите председателства през изминалите 18 месеца, да развием тази тема, защото тя има директно въздействие върху хората. И на този етап а, промените са много тежки. Ние трябва по-скоро да дадем възможност на хората да се адаптират и да се възползват максимално от промените. И пак ще гледаме а, тясно сътрудничество с държавите членки, с заинтересованите страни. А, Паскал. А, Паскал е прав а, за техническите перспективи. Досието наистина е, се сблъсква с една ситуация, където все още разглеждаме темата. Има становище на правната служба на съвета. А, има също и реакция на комисията върху това становище. Има и становище на парламента. И в тази динамична среда председателството а, се надява да продължи да надгражда на свършеното от холандското и словашкото председателство. И ще а, се стремим а, да продължим същия дух, да продължим с темата и да работим така в тясно сътрудничество с комисията и с парламента. Thank you. Благодаря много, господин министър. Госпожа Комодини. Благодаря, госпожо председател. Добре дошли на двамата министри, представители на Малтийското председателство. Вие казахте, че Досието, свързано с авторските права, вече се обсъжда в съвета. Аз съм докладчик по тази тема и осъзнавам спорните аспекти на този проблем. Вие споменахте, че и в съвета се обсъждат се обсъжда това досие. Така че според вас, кои от аспектите на а, предложението на комисията водат до най-много спорове и противоречиви а, становища в а, съвета? Ма госпожа Регнах. Благодаря, благодаря на двамата министри за това, че ни представите толкова интересно вашите положението на нещата относно конвенцията от Маракеш и ратифицирането на конвенцията от Истанбул. Това са добри новини за всички. Бих искала да наблегна на следното. Почитането по страни. Вие дадахте едно такова едно подробно а, описание, но аз бих искала да, запис, да, да задам следния въпрос. Съвета продължава да работи това, кое, по това, което бе вече в а, ход на действие по време на словашкото председателство. Има обаче разлика в тълкуването между съвета и парламента. Аз съм сигурна, че ние сме прави, но има и разминаване в съдържанието. Така че, а, как, а, как, в каква посока ще бъдат а, а, усилията. Не е ли малко абсурдно положението, в което сме в момента? Като че ли държави, че членки се крият зад правното основание, за да не прилагат съответните е, правила? И да в е, каква посока, към, е, към, на къде ще продължат нещата. Днес на заседание при закрити врата бе представено становището на съвета и е, аз, ли, аз лично останах с впечатлението, че е, съвета като че ли възпира нещата, вместо да се опита да върви напред. Така че ако можете малко по- по-подробно да ни кажете? Защото като че ли е, позицията на съвета е някакси все по-отслабваща. Не виждам допълнителни желаящи да зададат въпроси, господин министр. Сега ще отговоря на Тереза. Съвета започна и ще продължи да работи по двете предложения на комисията за усъвременяване на законодателството, свързано с авторските права и цифровизацията. Но основната ни цел в е да постигнем правилният баланс. От една страна свободния поток на данни, неговото разпространение и защитата на правата на, турци, на творците. Целта е да постигнем един конструктивен диалог с Европейският парламент когато постигнем достатъчно достатъчен напредък в двете е, институции. Ние се вслушваме в становището на Европейският парламент и постигнем ли вътрешно вътрешен напредък, ще продължиме диалога с, с вас. По време на словашкото председателство този проблем беше измежду приоритетите. Разглеж... Обсъждаме технически аспекти от гледна точка на заинтересуваните страни и бихме искали да постигнем споразумение по време на нашето председателство. Колкото до втория ви въпрос. Става дума отново за е, отчитането по страни. Струва ми се, че е малко рано да е, предвиждаме посоката, по която ще продължат, ще тръгнат нещата. Проблемът е деликатен за държавите членки и Малтийското председателство е оп убедено, че този, е, този проблем, този въпрос е изваредно важен, за да не се стигне до уронване на цялостната е, система за възнаграждаване и облагане. Целта е да започнем преговори с парламента по, по възможност по едно споразумение на първо четене, след като парламента приключи с доклада. И правната служба на съвета излезе със становище, това го споменах вече, това ще последва специална законодателна процедура и парламента ще бъде консултиран. Сега комисията се противопоставя на, на подобен подход, но за сега това е което мога да, да кажа. Съвета ще продължи работата. Няма други желаещи да да зададат е, въпроси, така че бих искала да ви благодаря. Да благодаря и на двама ви за представенията. Благодаря ви за отговорите и като ги слушах си дадах сметка, че май няма да ви е много лесно. Така че ви пожелавам много смелост, успехи и много късмет по време на председател.

Скъпи колеги, много ви моля да запазите тишина. Продължаваме нашата работа. Моля, займете местата си. И минаваме към следващата точка от дневния ред. И давам думата на господин Дзивик. Още веднъж много ви моля да пазете благодаря, госпожо председател. Да, скъпи колеги, дами и господа. Взимам думата от името на господин Свобода, който отсъства днес тъй като трябваше да се прибере в Прага по успешен въпрос. Ще ви кажа няколко думи по становището, чието автор е той, относно плана за действие за електронно управление. Не е нова тема, многократно сме обсъждали в миналото. Знаеме какво трябва да бъде включено в становището колегата Свобода, който е направил едно много сбито представене, се спира на въпросите, които все още не са намерили решение, а които са от, в нашите правомощия. Става дума за портала на електронни електронното правосъдие, че защото все повече и повече граждани на Европейския съюз прибягват към консултиране на подобен, подобен портал. Също така а, той смята, че платформите, които свързват гражданите и администрацията са от огромно значение, тъй като те са начин за получаване на информация по бърз и достъпен начин. Има и проблеми свързани с малките и средни предприятия, различните регистри. Още, с, още веднъж целта е да се улеснат контактите и отношенията между администрацията и заинтересованите страни. Докладчика ви призовава да наблегнем на проблемите, свързани с нашите правомощия. Той ви, ви призовава из, измененията да бъдат по същество, по нашите по нашата въпросите, които са от наша компетентност, за да може водещата комисия да ги вземе предвид. Срока за внасене на изменение е 16 януари. Разполагате с няколко дни, за да направите изменения. Това е. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, че представихте становището на господин Свобода. Някой иска ли да зададе въпрос на господин Звиевка? Не. Така, минаваме към следващата точка от дневния ред. Następny е, пункт to jest е пункт. Става дума за точка 23. И моля господин Лебратон да вземе думата. Благодаря, госпожо председател. Връщам се към становището относно освобождаването от отговорност на Съда на, европейските, на Европейския съюз. Това становище бе вече представено на колегите. 13 изменения бяха внесени. От тези 13, 4 са върху едно мое а, становище или так, а, относно реформата на съда. Просто аз казвах, аз бях написал, че дейността на Европейския съд е удовлетворителна и че не е необходимо да се извършва реформа. Аз просто не съм за. Това доведе до внасяне на четири изменения. Явно има консенсус относно това а, тази част от изречението да отпадне, докато пък госпожа Халтала казва, че циф, циф, цифрите доказват че е, реформа е необходима, но аз просто мисля, че е, трябва да, да, из, да премахнем и да заличиме тази част от изречение. Мисля, че изменението на господин Кавада е най-разумното, което предложението е да се заличи това, тази част от изречението, без да се е, навлиза в подробности и да се засяга останалата част от текста. А, а, тук има и едно изменение на господин Хризонос, където думата удовлетворително а, тряб, би трябвало да бъде подсилено с много удовлетворително. Аз не съм убеден, че думата много е необходима, тъй като макар и да се а, се възхищаваме от работата на съда, винаги има какво още да се направи. А, сега, ако кажем, че е много задоволително, после не можем да кажем, че очакваме още и допълнителна дейност. Така че подкрепям номер 3 и още 9 изменения на разни теми. Номер 5 за добавяне на допълнителен параграф с цел допълнителни мерки за насърчаване производителността на съдиите. Мисля, че не е нужно да се подчертава и набляга тук, защото понякога а, по-доброто е враг на доброто. Е, производителността на съдиите не е най-важното. Е, важно е съдиите да могат да работят в добри условия, така че ми се струва, е, че това изменение не е удачно. Номер 6 на господин Буда. Ентузиаст, à mon sens, là encore. Alors, bien sûr, les... Е прекалено така с, зареденост с прекалена а, оптимизъм. Каз, там се казва, че продуктивността на съда е изключителна. Аз просто смятам, че не трябва чак толкова много комплименти да сипеме, защото си противоречим с а, по-нататъчният текст. Изменение 7. Господин Буда предлага добавянето на една нова цифра. Сега ще ви кажа за какво става дума. Тук казва, приветстваме, че броя на приключилите дела е се увеличил с 57% благодарение на е, е, така. Мисля, че наистина цифрата е удачна и е, би трябвало да бъде спомената. Е, осмо изменение на господин Буда. Мисля, че не трябва да приемаме това изменение, тъй като то е оценка на реформата, е, проведена в съда. Мисля, че просто е неудачно и неуместно. Не трябва да разглеждаме бюджета и реформите в един и същи план. Изменение 9 на господин Буда относно електронното сезиране на съда. В проекто становището един параграф е посветен на този въпрос. Господин Буда просто иска да добави допълнителни изречения. Не знам дали това е необходимо защото става дума за да насърчаваме държавите членки и така нататък и така нататък. Просто не виждам необходимостта от подобни подробности. Изменение 10, също така параграфа като че ли не виждам за какво, защото това е коментар в крайна сметка защото той казва, че електронните процедури дава възможност на юристите и клиентите да обменят информация и документи по електронен път. Не виждам каква е, не виждам нуждата от това. Параграф 6. Три изменения са внесени. Аз ви предлагам да запазим номер 11 на господин Кризомонос защото така има допълнителни стилистични поправки, които са уместни, удачни. Просто формулировката е по-добра и накрая се добавя следното. Той казва, гражданите трябва да осъзнаят и да знаят, да бъдат информирани за съществуването на тази електронна процедура. Струва ми се, че това е удачно. 12-то изменение на госпожа Халтъл. Приключвам. Не казвам, че е излишно, но там се споменава паритета. Паритета е разгледан в а, друга част а, от а, текста, където аз съм споменал, че е необходимо да има а, равноправие, равно третиране между мъже и жени. Аз не смятам, че точно тук трябва да бъде разгледано този проблем, защото в, на административните длъжности, като че жените са доста по- а, многобройни. Така че аз мисля, че просто трябва да оставим да запазиме идеята за баланс. И 13-то изменение на господин Буда. Също намирам, че е малко излишно. Той иска да добави в този абзац два реда, в които се казва, че жените представляват 60% от личния състав. Да, но тук става дума, не, не става дума за ръководните постове и просто този е, параграф е, остава неясен или неточен. Благодаря на колегите, които внесаха 13 изменения. Това е само едно, а, един проект установище. По този начин а, имам допълнителна работа. Това ми, ми е приятно и хубаво е, че можем да обсъдим този въпрос. Мадам Хаутала. Благодаря, госпожа Хаутала. Благодаря. Благодаря на господин Лебретон за толкова изчерпателната дискусия по измененията. Особено съм съгласна с него за това, че ако Евентуално, ако не се съгласим с него до, е, с твърдението, че реформата не е необходима, бихме могли поне да подкрепим е, усилията за максимално изчистване. Във всички случаи е, ще го направим, ще опитаме да преструктурираме. Изменение 12 сега. Там е, моята цел е да напомним на институциите, че има съвместна декларация между парламента и комисията и съвета. Тя е много кратичка, и не става дума за равнопоставеност между половете по принцип пред съда, в съда, а за състава на съда сам по себе си. Общия съд се състои от два съдии от страна членки, и за да има равнопоставеност между мъжете и жените, което е целта на член 3 от основополагащите договори, трябва да кажем, че страните, правителствата при назначаването на съдии в Общия съд по е, член 254 трябва да направят всичко възможно да осигурят равно представителство. Това, тук става дума именно за състава на съда. Смятам, че е вредно, е, редно да сложим това в бележка под линия, защото има страни членки, които не непременно автоматично ще направят това. Така че смятам, че трябва да го добавим в бележка под линия. Да, много удачно предложение. Някой друг иска ли нещо да коментира? Господин Любретон, искате ли да коментирате? Аз естествено очаквах подобна реакция от госпожа Хаутала, защото знам, че материята е много чувствителна. Така, много скромен е моя текст и, това, и вашето предложение дори излиза, отива по-далеч от него. Ако можем да го прокараме, защо не? Добре, много се радваме, че се заемате с тази материя. <laughs> Коментар извън микрофон. Alors, moi j'aime le travail de juriste. Аз обичам много да работя като юрист. Дори в Европейския парламент нямам нищо против да се занимавам с юридическа тематика. Et donc, on passe au dossier suivant qui est... Добре, минаваме сега на следващата точка за уязвимите пълнолетни лица. Благодаря, госпожо председател. Тук става дума за доклад за уязвими и пълнолетни лица и тяхната закрила. По собствена инициатива е доклада за лица, които са, не са в състояние да управляват а, своите своите е, имоти и себе си. Уязвимостта може да е породена от физически или здравословни или душевни причини, е, също и от дегенеративни заболявания. Госпожа Бетанкур, например, е, това бе разпространено много от пресата. Е, тя всъщност беше уязвима поради възрастта си. Има и други е, примери за хора, които са изпаднали в това положение поради катастрофи, инциденти и така нататък. Е, е, така нареченото поколение на Бейби Бум, от което съм и аз също, сега в момента навлизат в възраст, която ще имат все повече подобни проблеми. И през 50-те години имаше много голяма ръждаемост и сега се наблюдават и дегенеративни заболявания в по-голяма степен. И е, в момента, когато всеки може да се установи е, навсякъде в Европа, е, трябва да има възможност е, да разполага с имуществото си и в страната, която се е установил, и в тази, от която идва. А, е, опит, опитам се да кажа нещо и всъщност не си намирам думите, но а, е, знаете, пенсионерите искат да отидат малко в по-слънчеви страни и остават имоти в е, родните си страни. А, примерно нашите сътрудници, ако се случи нещо с тях, те работят е, тук, много често има и смесени бракове, те са тук, децата са другаде какво се случва, ако един в този смесен брак се окаже с намалени способности. Трябва да се уреди материята, кой съд ще е компетент в случая, кое законодателство ще се прилага. Тоест да има прехвърляемост на правата за уязвими лица. Тук трябва да намерим достатъчно ясни и точни отговори. За това трябва да се създаде и ефективен юридическа защита, като се има предвид колко уязвими са подобни лица. Такъв режим в Европа все още няма. Няма еднозначност в разпоредбите. Страните членки имат много различно законодателство и абсолютно не е реалистично към днешен момент да се очаква да можем да се намесим, така че да уредиме тази материя по един начин на европейско ниво. Парламента е приел резолюция с искане към Комисията за законодателни предложения за подсилване на сътрудничеството на страни, между страните членки и признаването на решения за уязвими и пълнолетни лица. Но до този момент комисията нищо не е направила. На международно и общностно ниво основният отправен е, юридически инструмент за съдебни трансгранични спорове е конвенцията от Хага. Това е един законодателен документ, който си има своята стойност но в момента само 20 страни членки са го подписали и само 9 са го ратифицирали. А не всички от тях са страни членки, от 9-те ратифицирали го. Така че е, целта на нашия доклад е не да се преразгледа е, законодателството, е, защитаващо тези лица в страните членки, а да се потърси едно а, еднозначно прилагане на а, съответните текстове трансгранично за лица, които се оказват в такова положение. Следните предложения правя. Първо, желателно е да се насърчат раните членки да ратифицират конвенцията от Хага, която дава един изчистен, ясен и точен правен режим – за много страни членки. Това евентуално обаче ще доведе до голямо преразглеждане на тяхното собствено законодателство. През 2008, ако не се лъжа, има проведена съществена реформа в една от страните членки, която е, е, е, била свързана и с много е, разходи, така че е съвсем нормално страните членки да не са готови да го правят. Също по-добре е да има регламент по тази материя, а не директива. Целите трябва да бъдат е, да се признаят мерките за закрила, които са взети в една страна членка от останалите и да се очаква те да бъдат изпълнявани от, изпъл... от съответните изпълнителни органи. Т.е. когато има едно решение взето в някоя страна членка, то да бъде прието де-факто в друга, без да трябва да се почва от нула изпълнението и прилагането на решението от една страна дава и юридическа сигурност. Трябва да има и един формуляр, където да се удостоверяват мерките за закрила и европейски сертификат, който да обозначава какви са правата на лицата, които осъществяват тази закрила et d'améliorer la communication et la coopération entre Също целта е да има по-добра комуникация и сътрудничество между страните членки сътрудничеството между централните власти, както се предвижда в конвенцията от Хага, може да допринесе много за постигането на тези цели. Един централен орган в страните членки може да осъществява и централен орган може да осъществява връзката между страните членки и съответните им органи, включително и следенето на прилаганото съществуващо законодателство. Аз предлагам също така във всяка страна членка да се създаде регистр за административните и съдебни решения, където да се обозначават предприетите за мерки за закрила за уязвими лица. Достъпът до този регистр трябва да бъде ограничен по съображение за спазване на личните данни и неприкосновеността на личния завод. живот. Разбира се, мерките за закрила могат да имат и финансови измерения за страната членка. Примерно, ако ня... дадено лице грижите са поети от друга страна, трябва да има възможност за някакъв механизъм за разделяне на е, разходите за предоставящата закрила. Основният аргумент трябва да бъде защита на интересите на уязвимите лица. Тук също трябва да се уреди и е, материята за наследство, за да може е, да се да поеме тя а, е, и а, лицата с увреждания и уязвимите лица. Председателката, благодаря. Много, много изчерпателно досие. И така, Тереза. Микрофон за оратора. Thank you. I am sure... Да, благодаря. Сигурна съм, че когато се стигне до разискване на а, тази а, тема за уязвимите възрастни, уязвимите хора, без значение деца или а, възрастни, винаги ще трябва да помислим за този тези конфликти, които могат да се получат. Тук имаме препоръки, които засягат дебат, в който за мерки, които съществуват по национални закони. Много често те са сходно формулирани и знаем, че има голямо разнообразие от такива национални закони и е, че темата е много комплексна за разрешаване, ако ще трябва да се опитваме да променим някои от националните законодателства. Има обаче някои препоръки, за които съм сигурна, че ще получат подкрепа. Например, когато казваме, че трябва да има повече държави, които да подпишат Хагската конвенция – Сигурна съм, че ще има а, начин да подпомогнем административно, а, било то с информация или с а, някакви съвети, а, тези хора, да им помогнем на тези хора. А, и също смятам, че ще можем да намерим начини за по-добро сътрудничество, за, по, за да помогнем на тези уязвими възрастни. Също трябва да помислим колко далеч можем да стигнем в нашето предложение, така че да не се налагаме все пак на държавите членки и да не изискваме от тях да променят цяло законодателството си за уязвимите лица, защото този национален закон всъщност е прият въз основа на а, економическите, културни, социални фактори в едно общество. А ние не искаме тези хора да бъдат изключени от е, съответното им общество и е, от връзките им с семействата. Благодаря, госпожа Хаутала. Благодаря. Искам да, продъл... да, да благодаря на госпожа Бержерон за идентифицирането на толкова много групи, които наистина са уязвими лица а, е, и са различни в различните държави членки. Мога да се присъединя към всяка дума, която каза госпожа Комотини. Вярно е, че сме изправени пред много различни национални законодателства и, съответно различни позиции между парламента и съвета. Та, това, което бих попитала колегата Жоел Бержерон, вече идентифицирали ли сте откъде ще дойде най-голямата съпротива? от кои мерки и къде ще е най-малка съпротивата. Смятам, че това е много важна политическа тема, но въпросът е, а, го задавам просто, защото се опитваме да разберем нуждите. И може да имаме много работа преди да, да постигнем резултата, ако погледнем случващо се с други области на политиките, които се оказаха много трудни, мъчителни, а, тежки за държавите членки. Така че как ще процедираме тук с това, което казва госпожа Комодини? И как ще се решат какви препоръки ще правим? Благодаря, господин Негреско. Merci beaucoup. Euh, moi également, je suis euh, благодаря. И аз съм напълно съгласен с предложението, което направихте. Да, наистина смятаме, че можем да говорим по тази тема без да се правят директно политически а, заключения. Това е много важно. Има, разбира се, и а, различни решения. А, неща, които виждаме през последните месеца в юридическата комисия, именно, че не сме регламентирали юридически. Мисля, че трябва да регламентираме точно на това ниво. Най-вече на ниво на общите дефиниции, защото фактът, че няма такава дефиниция за, за капацитет на лицето, за обичайно местожителство и така нататък, всичко това засяга конкретни детайли, които са различни в различните държави. И е, трябва наистина да се дефинират е, тези дефиниции, е, кой може да ги представя, мерки за защита и така нататък. Трябва да направим така, че една че всяка съществуваща ситуация да бъде добре регламентирана. Единствената ми грижа е, че не бива да създаваме предложение за хармонизиране, което да бъде използвано от държавите членки като начин да се избегне е, прилагането на Хакската конвенция. Просто трябва да покажем на държавите, че с този документ даваме възможност за тях да започнат хармонизирането на, а, относно третирането на уязвимите лица, но това не означава, че те ще избягват ратифицирането на Хакската конвенция. Благодаря, господин Дюрон. Благодаря, госпожо председател. Като докладчик, сянка от зелените, искам да напомня на госпожа Бержерон, до каква степен подкрепяме нейните, а, нейния ход. И нямам лично проблем с това, че имаме политическа страна. Да, това е политическа страна в най-благородния смисъл на думата, именно, че искаме да дадем сърце на Европа. А именно, че Европа може да хармонизира национални законодателства, свързани с а, примерно роботи или пък с а, мултинационални компании, а пък Европа не може да си хармонизира законодателството за уязвимите лица, това е проблем. Това е политически проблем от чисто а, благородна гледна точка. И смятам, че човешката страна трябва да а, вземе превес прямо финансите, економиката и а, техниката. Аз също съм юрист и смятам, че когато Европа иска да защитава страдащи е, хора, тя трябва да бъде изцяло в своята роля, в своите компетенции. И на... присъединявам се към казаното от колегата, че не трябва да се пренебрегва Хакската конвенция. Разбира се, не това е вашето желание, но ако, разбира се, някой го вижда така, да, може би ще трябва да преработим текста. Така или иначе, подкрепям това предложение. Благодаря. Господин Любротон. Благодаря, госпожо председател. Аз не искам да внасям смут в такъв консенсус, но този проект доклад не ме вдъхновява толкова много. Разбирам, че тук имаме наистина важна тема защитата на уязвимите възрастни. Все по-бъдеща тема, защото те наречения бейби бум се превърна в бум на възрастните хора и в крайна сметка, примерно при нас има един закон, който изгражда а, мандат за защ... бъдеща защита на дадени лица. С него а, се позволява хора, които не са уязвими, но се страхуват, че скоро ще станат такива, да предприемат разпоредби, с които да организират живота си в момента, в който вече ще бъдат уязвими. Този проект текст, който стартира добре, свършва зле. Първата стъпка в него беше да се ратифицира Хакската конвенция. Да, това е нещо хубаво. Трябва да насърчим европейските държави, които не са я ратифицирали, да го направят. Но докладът не спира до там. Той продължава и казва да се изгради регламент по въпроса. За мен това е проблем. Чисто юридически проблем, свързан с субсидиарността няма да говорим за субсидиарност, ако всеки път я нарушаваме. И второ, почти философски проблем, аз смятам, че това е компетенция на националното законодателство. И тъй като има трансгранични проблеми, които могат да възникнат, защото тези хора а, евентуално могат да се придвижват между държавите, когато поискат, смятам, че просто трябва да имаме не регламент, европейски регламент, а по-гъвкаво сътрудничество. И искам да кажа, че така и не сме си извлекли полуките тук от Брексита. Ако а, Брексита се случи, то е защото а, англичаните не искаха толкова интеграция а, като че ли вие пренебрегвате тяхното мнение и продължавате все повече и повече към повече интеграция. Скъпи колеги, ами вие ще а, си понесете политическите последици. Толкова по-зле за вас, предупредих ви. Преди да дам думата на докладчика, искам да подкаля комисията, ако има забележки, да ги направи. Благодаря. Комисията иска да благодари на докладчика първо за изчерпателният проект доклад и да напомни, че въпроса за защита на уязвимите възрастни е а, следен близо от комисията от 2008 година, когато по време на френското председателство на Европейския съюз Франция ратифицира конвенцията, Хакската конвенция за защита на уязвимите възрастни и комисията насърчи всички държави членки да ратифицират тази конвенция. Искам да направя а, обобщение на някои от препоръките, особено препоръка номер 6. Комисията напомня, че в контекста на програмата, в финансовата програма за гражданско право, има финансиране няколко програми за повече информираност спрямо законите за уязвимите възрастни. А, например, Съветът на нотариусите на Европа има свой вебсайт. А, и там има графа, така да се каже, която отговаря на нуждите на уязвимите граждани, както и има и а, сайт на уязвимите възрастни в Европа, а, който дава информация, за, е, която е евентуално полза за жителите на 22 страни. По препоръка 7 комисията подчертава, че а, ние държахме вашата комисия постоянно информирана за дейността на комисията в рамките на съвета и също а, непрекъснато се следеше ратификацията на конвенцията от Хага от 2008 от държавите членки. Резултатът от тези консултации беше, че а, няма все още достатъчно опит, за да се изгради доклад а, по въпроса, тъй като само 7 държави членки до сега са ратифицирали конвенцията и дори те нямат нужния опит при прилагането на конвенцията. В този контекст просто искам да се възползвам от възможността да информирам комисията от резултатите от последните консултации на държавите членки, много скорошна информация, проведена през ноември-декември 2016. И така, хубавата новина е, че Португалия, Латвия, и Ирландия – ще ратифицират конвенцията тази година, 2017. Словакия започва подготовка за вътрешна процедура за подписване и ратифициране на конвенцията. Белгия ще подпише конвенцията и ще започне ратифи... процес на ратификация в момента, в който се подпише конвенцията. Италия се подготвя документ от правителството за ратификация на конвенцията. В момента той се разглежда от съответната комисия в парламента. Такава е ситуацията и в Гърция. Швеция има докладчик, който ще се занимава с ратификацията. Имаше доклад през август миналата година и се предлага ратифициране на конвенцията. Докладът и коментарите от съответните органи в момента се разглеждат от Министерството на правосъдието в Швеция. Няколко държави членки все още проучват конвенцията и а, довършват вътрешните си реформи в законодателството относно язвимите възрастни. Това са Румъния, Обединеното кралство, Полша, Люксембург, България, Кипър и Дания имаме само няколко отрицателни отговора. Харватия и Холандия вече изрично казаха, че те нямат намерение да ратифицират конвенцията за, по, заради бюджетните средства, а, което това а, ще има за последици. И Испания не вижда нужда от ратифицирането на тази конвенция. Нямаме отговори от Унгария, Литва, Малта и Словения но вече им напомнихме да изпратят отговор на този въпрос ни възможно най-бързо. Становището на комисията е, че ситуацията се а, подобрява и че а, а, всички си дават сметка за значимостта. А, препоръка 8 след скорошната оценка, която описах, комисията иска да а, сложи акцента върху факта, че първата цел трябва да бъде ратифицирането на конвенцията. В контекста на по-доброто законотворчество, комисията се старае да избягва дублиране на съществуващата а, правна рамка. И също напомням, че Преводът на обяснителният доклад към конвенцията на всички европейски официални езици по инициатива на комисията като мярка за насърчаване на ратификацията ще бъде готов до края на януари. Имаше известни забавения заради факта, че Хакската конференция за международните, прав... международните правни спогодби дойде по-късно и съответно превода и самия текст беше преразгледан и променен според промените. И най-вероятно ще има още едно а, такова заседание на Хагската конвенция по темата в началото на следващата година и се надявам, че а, тази конференция ще бъде момента за умяна на конкретен опит за конвенцията. Разбира се, ще ви държим информирани за следващите ратификации, които ще се състоят през 2017. Благодаря. Е, thank you. Uh, je me tourne... Сега, Жоел, имате думата за заключение. Така. Заключение. Не знам скъпи Жил и госпожа Комедини, дали правилно чухте това, което казах. Казах, че практически невъзможно да се хармонизира националното законодателство. Единственото, което искаме е признаването на статус и да няма нужда от екзекватура в другите държави членки. Господин Негресто, много се, ще се радвам, ако стигнем някой ден до това, което вие споменахте. Това значи просто ще... Защото в момента състоянието е такова, все едно, едно. А, един брак във Франция не се признава в друга страна. Т.е. статута или статуса на дадено лице да бъде признато в друга страна. Може би сме далеч, все още далече не озрели за това. Но като видях какво съпротивление има предвид малкото, което искам да постигнем, боя се, че Европа ще е изчезнала преди да постигнем вашите цели. Колкото до прилагането на конвенциите от Хага, да, да призовем държавите членки да го направят, но в крайна сметка конвенцията е е прията през 2000-та, 2000-та година. Много добри пожелания бяха изречени междувременно, но боя се, че боя се, че междувременно е, ще съм покойница преди да ратифицирам. Ратифицира. Да, все пак съм на 67 години. Да, благодаря ви. Надявам се, че все пак ще сме живи. Е, струва ми се, че изчерпахме дневния ред. А, е, точка разни. Никакъв проблем. Очевидно не. Така че следващото ни заседание а, загубих Дай, датите 24 юни ще бъде учредителното ни събрание 30 и 31 януари ще бъдат ще се състоят следващите заседания. Всичко добро и приятели.